Bene, possiamo... Да започнем заседанието и извинявайте за къснението. Готови ли сте? Предстои размяна на мнения с СВД по приоритетите на Европейския съвет, Европейския съюз за 40-то следващото заседание на Върховния съвет на ОНЕ по правата на човека, който ще се проведе между 24 февруари и 22 марти. Ситуацията с реформата на съвета по правата на човека. Както знаете, миналата седмица председателския съвет даде разрешение е, делегация на подкомисията ДРОА да участва на този съвет в делегацията ще участват 7 членове без е, председателя. Съставът на делегацията е както следва. Трима от НП, двама от Сирийските демократи, един от ЕКР, един от АОД. Секретарията ще подготви програмата. Сред нас е е председател на работната група по правата на човека Чара Обраен, която ще ни информира за приоритета на Европейския съюз за 40-та сесия на Върховния съвет на ОНЕ по правата на човека и ще направи обзор на реформата и ефективността, в това число инициативите за оптимизация първите предприяти стъпки за формален преглед на съвета с акцент върху статута му. Веднага давам думата. Благодаря, господин Панцери. Благодаря. Извинявайте, че закъснях, но се обърках, идвайки насам. И така, с удоволствие очаквам бъдещата ни работа през следващата година е, заедно, особено с вашия председател Панцери. От е, перспективата на съвета и на работната група по човешки права мога да кажа, че има напредък по отношение на усилването и укрепването на човешките права. Аз съм четвърта година в, е, на тази позиция и преди съм говорила по тази тема, по темата на гражданското общество. Това са все приоритети за нас. Ние продължаваме да се занимаваме с въпроса за механизма на ООН. Работим с един норвежки колеги по резолюцията и се занимаваме също така с човешките права, свързани с екологията, а също така и с аспектите санитация, с, с санитарни услуги. По отношение на съвета по човешки права, мога да кажа, че ние отбелязахме напредък. Съветът работи много усърдно в рамките на процеса на ефекти, ефект, ефективност. Има изявление на председателя по този повод и амбасад, амб, посланика на Сенегал, който е председател на съвета, настоящия председател, ще продължи в тази насога. Ние се надяваме предишните резолюции като наш приоритет да бъдат приложени възможно най-скоро. Те са свързани с правата на децата и правата на вероисповеданието. А сега се занимаваме с много важни процеси за бъдещето в общия контекст на човешките права и тяхното преосмислене. Имаме група за мониторинг. Процесът ще започне през 2020 година и в рамките на работната група по човешки права ние се подготвяме за този процес. Много е важно Европейския съюз също да продължи да не отслабва своята ангажираност с човешките права. Европейския съюз иска да поеме водеща роля в областта, включително и продължаване работа по въпрос за въпроса за статута на съвета. Както знаете, съвета има консултативна роля по отношение на Върховния комисарият. По отношение на, на нашите приоритети, ние все още ги обсъждаме. Вчера Съвета по външни работи прие своите приоритети. Има на 20 параграфи, параграфа. Те съдържат до голяма степен отражението на нашите приоритети. Както знаете, ние имаме стратегически подход в съвета по човешки права. Това ни помага да, да, да даваме насоки в, за колегите в Женева и техните отношения и сътрудничество с трети страни. Това ни дава възможност за гъвкавост, за делегации в Женева и една ефективна работа с нашите партньори. Имаме резолюции по отношение на вероисповеданията. Това е много сложна революция, както знаете. Ние подчертаваме непрекъснатия ангажимент към свобода на вероисповедание. Това е един универсален въпрос и подход. Освен това работим и по резолюцията за ухулване на вероисповеданията – Имаме специален докладчик по тези резолюции и, както казах, ние ще продължим работата си по тези резолюции. Споменах, че работим по резолюция с колегите ни от Латинска Америка по защита правата на децата и правата на хората с увреждания. Освен това, имаме резолюция по Миянмар. Ще имаме допълнителна резолюция за изработена в сътрудничество с Япония. Отново много е важно да имаме мандат за специалния ни докладчик. Високото ниво за, на подкрепа за нашите резолюция от ваша страна е много важно за нас. Ще имаме резолюция за Бирма и Мянмар, както и за беженците в Бангладеш. Както знаете, има много важни резолюции, приети на равнище ООН през септември, включително и създаването на независим международен механизъм за анализиране на доказателствата, свързани с най-сериозни престъпления от 2011 година насам. Имаме и, една резолюция от септември миналата година за тройното АМ – освен това, си сътрудничим с е, компетентните национални органи по вся, всички наши механизми. Следим ситуацията в Бурунди, в Сирия и в други държави от региона. Имаме резолюция за Сирия, която подновява мандата на анкетната и разследващата комисия. Тук става дума и за финансова подкрепа. Освен това, следим и други страни, които са в дневния ред на съвета, включително Шри-Ланка, Южен Судан, е, Грузия, Мали, Ливан, както и ситуацията в, в Венецуела и Никарагуа. Както знаете, Имаме богати приоритети за тази година. Искам да се насоча към втората сесия за тази година, която ще се занимава с половото равнопоставяне. Изготвихме и позицията на Европейския съюз за положението на жените за конференцията, която ще се състои следващия месец в Нью Йорк. Ще спре тук и с удоволствие ще отговоря на въпросите, ако има такива. Барбара. So thank you very much. Of course. Барбара, благодаря. Наистина имате много наситен дневен ред в съвета по човешки права. А, имам някои, специални, някои конкретни въпроси за Китай, например. Е, тук има движение, а също така конференцията на ислямските народи искат да се организира разследваща мисия в Ксиньян. Вие подкрепяте ли такава една мисия? И смятате ли да включите въпроса във вашата резолюция? Освен това, казахте, че говорите за защита на, а, право, на правата на правозащитниците и на еколозите – Но защо не направите и връзка с с а, хората, които са убивани, затваряни, измъчвани, които защитават а, правата на а, хората и не направите тук връзка с правото на бизнес. На следващо място, военните престъпления – ще ги включите ли в резолюцията за Йемен и Сирия? Вие казахте, че, ще, че се занимавате с, с, с Шри-Ланка. Ще има доклад от госпожа Шрали. Какви ще са последствията? Ще има ли резолюция? И какви ще са въобще в, в последващите действия? Бях миналия уикенд в Женева. Искам да попитам за Иран. Ще има ли резолюция като миналата година? Или пък ще имате, или пък предвиждате друга мерка. Сега за мерките против тероризма. Европейския съюз и Мексико работят заедно, но какво означава това за резолюцията, това силна резолюция ли ще бъде? За Саудитска Арабия. murdered Mr. Khashoggi, and in our parliament's resolution we ask. В нашата резолюция на парламента ние искаме специален докладчик за Саудитска Арабия. Това го задавам като въпрос какво е вашето мнение? Гражданското общество. Какъв е достъпа на гражданското общество до съвета, за, съвета по човешките права? За Китай достъпа до Тайван е труден. Това е въпрос ли който следва Европейския съюз? Каква е вашата оценка? О, не, не е вече не е вече член на съвета на ОНЕ по човешките права, вие ли ще запълните този пропуск или други държави членки? За Либия. Вие не казахте специално нещо за Либия или пък аз просто съм пропуснала, но каква, как, каква е работата ви за Либия? Знаем, че ще има резолюция, спонсорирана от Италия, но как, какво, какво е вашето отношение? Филипините. Е, за Филипините знаем, е, че Всеобщата декларация за човешките права говори за Филипините, но каква, какви ще са последствията? Аз мисля, че зададените въпроси са достатъчно могат да бъдат достатъчна основа за цяла резолюция. Благодаря. Ще се постарая да отговоря възможно най-добре. Въпросите не са лесни. По първия въпрос за Китай. Е, не съм запозната с последното от OIC и не знам какво ще се направи за разследващата мисия. Има някои коментари от Турция през последните дни. Колегите в Женева преди съвета също ще разгледат темата. Освен това, има най-различни усилия на дипломацията за това да се събере колкото се може повече информация за това какво се случва в Шинчанг ние би трябвало да можем да използваме съвета по правата на човека, за да изразим своята загриженост. Има резолюция за страната. Ние ще продължим да използваме това и да търсим отговор от китайска страна. защото е много важно да се говори за тези лагери, за превъзпитание на мисюлманите и ние трябва да сме в контакт. Много от колегите, които работят с НПО, работят в същата посока за бизнеса и правата на човека. Ясно е, че нашата работа е неразривно свързана с подкрепата за правозащитниците. Мога да спомена проекта, който колегите изпълняват и търсят връзка с правата на човека в залесените райони. Винаги търсим тази връзка. Като разбира се, екологичните проблеми също хвърлят светлина. Ние винаги отчитаме това, което се случва, както го направихме и в Холмс. Там непрекъснато загиват правозащитници. Може би трябва отново да напомня, че имаме основните насоки на ОНЕ. Това са и важни наши инструменти, когато търсим връзката между опазването на околната среда и правозащитниците. Освен това, заключенията на съвета много помагат. За оръжейната индустрия се боя, че не мога да ви кажа кой знае какво. Имаме двете резолюции за Сирия и Йемен. В случая с резолюцията за Йемен казваме, че имаме независима комисия, която анализира положението на място. Принципно ние е, винаги настояваме на това да се търси отчетност и при събиране на доказателствения материал, но тази мисия сама ще реши как да работи. Те имат доста голяма свобода, когато търсят происхода на оръжията за Шри-Ланка. Наистина мога да ви кажа, че тук имаме важни последващи стъпки след резолюцията от 2015 година, защото в Шри-Ланка се въведоха преходни съдебни механизми. Ние бихме искали да ги подкрепим. Някои страни на тази резолюция все още трябва да бъдат изпълнени, особено тези, които засягат съда. Но може би трябва да кажа, че на четвъртата сесия наш приоритет ще бъде да направим така, че Шри-Ланка да е на наша страна, защото тези резултати не идват лесно, не идват и бързо. Виждаме, че в Шри-Ланка се работи, има напредък по отчетността, но трябва да погледнем и помирението. И тук също искаме да се работи с заинтересованите групи. За Иран, доколкото знам, тук ще имаме две традиционни резолюции. Едната на съвета по права на човека през мер, другата от Генералната асамблея през октомври. Тази пред, през март тук водеща роля имат шведските колеги. Проблемът с Иран през последните години се разглежда и от съвета по правата на човека и от Генералната асамблея, защото проблемите там си остават. Има и напрежение, свързано с смъртното наказание. Но разбира се, когато има знак за напредък, тези, тези знаци също се докладват. Резолюцията за борба с тероризма. Може би тук трябва да отбележа, че специалният ни докладчик по тази тема ще бъде в Брюксел следващата седмица. Тя ще присъства и на Световния конгрес срещу смъртното наказание, прави анализ и на европейското участие. Ще видим какъв е напредъка и в работата с Мексико – а в отговор на вашия въпрос имаме чувството, че мексиканците ще продължат с подхода на сливане, само ако има успех по първата резолюция, като те ще продължат да бъдат много бдителни. За Саудитска Арабия и специалния докладчик, всъщност за да има такъв, трябва да има резолюция – до сега не знам да има подобни предложения. Но вие сте запознати с заключенията на нашия съвет. Знаете, че е изразена загриженост за правата на човека в Саудитска Арабия. Освен това имаме изявление по четвърта точка – Така на 40-то заседание ние ще обърнем внимание на някои тревожни тенденции в Саудитска Арабия, които си остават. Акредитацията Може би това, за което говорите, е много специфично в отношенията между Китай и Тайван, но ние имахме консултации по правата на човека. Всяка година ги провеждаме с Тайван. Имаме и диалога с Китай – Ясно е, че гражданското общество и достъпа до съвета по правата на човека е важен и за разговорите с Китай. През последните години, освен това, Китай са много по-активни в съвета по правата на човека или се пече За нас е важно да стигнем до положителен подход към гражданското общество. За липсата на членство на САЩ. Това е труден въпрос. Като се имат предвид традиционните ни отношения и празнотата, която остава след САЩ. От друга страна, ако трябва да бъда много честна, ще кажа, че се очаква Европейския съюз да поеме нещата в свои ръце и да запълни тази празнина. Така че за мен това е по-скоро предизвикателство и един шанс да подновим партньорствата си с различни региони. Има и партньори като съвета за ислямско сътрудничество, с които не сме работили редовно – но това е важно. От гледна точка на географията ние сме се опитвали така или иначе да помагаме на регионални организации, за да може те да провеждат инициативи в своя регион, без непременно ние да участваме. Това е по-добро за нас, защото така имаме отговорност на местно ниво, реализуемост и също така пестим ресурс, защото в настоящия климат трябва много да внимаваме и да сме сигурни, че си изпълняваме най-вече приоритетите. Въпроса за Либия. Доколкото знам, тук ще има резолюция. която ще разгледа и положението в лагерите за задържане, както и обучението на бреговата охрана. Не разполагам с повече подробности в момента, но ви уверявам, че ще бъде нещо полезно. За Филипините съветът по правата на човека вече е излиза с няколко съвместни изявления – дали ще има такова и сега, не знам, за това няма гаранции. Но знаете, че и резолюциите и съвместните изявления са достатъчно видими. Ние винаги можем да използваме и изявленията по четвърта точка и да следим какво се случва междувременно. Надявам се да съм ви отговорила. Видим. Direi che possiamo concludere qui. Мисля, че можем да приключим. С това благодаря за информацията и за отговорите. Ще се видим в Женева. Bene. Iniziamo questo... Започваме размяната на мнения относно новия режим на ЕСА за санкции за нарушение на правата на човека. Започваме тази дискусия. Е, след е, дискусията, която се проведе в е, съвета през декември месец, възоснова на предложение на холандското правителство, Оценяваме високо факта, че холандското правителство поде тази инициатива. Удовлетворени сме и от работата на всички, които работят по този въпрос. Това е свързано и с нашата обща цел. Тези дискусии са на този етап изцяло неформални, но въпроса за ефективен режим на санкции за нарушения на правата на човека възоснова на принципи винаги е бил сред приоритетите на парламента на е нашата подкомисия. Европейският парламент прие така наречения акт Магницки през 2014 година и в нашите резолюции и други политически декларации редовно призоваваме държавите членки и съвета да обмислят целенасочени санкции срещу тези, които извършват сериозни нарушения на поправата на човека. Други страни вече приех съответно законодателство. Сред тях с Обединеното кралство, Естония, Литва, също така Съединените щати и Канада. Обеден съм, че целенасочените санкции могат да дадат могат да имат ценен принос и да се превърнат във важна част от инструментариума на Европейския съюз като глобален фактор. Ясно е, че има смисъл да се работи на ниво Европейски съюз и това е убеждение, което се споделя би трябвало да се споделя от всички държави членки. Защо, не на последно място, защото всяко решение за санкции се взима с консенсус в съвета. Ние... Въпроса за целенсочните санкции е предмет на дискусии в други институции, например Съвета на Европа и Парламентарната асамблея. Днес ще чуем докладчика лорд Андерсън. Нашата подкомисия поръча проучване по въпроса на санкциите, за да видим какви са основните съображения, които биха обосновали такъв един режим. Много се е, Радвам, че тук е госпожа Клара Портела, тук е и Бил Браудър, главен изпълнителен директор на Hermitage Capital, е, който води глобалната кампания Global Magnitsky Justice. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, много благодаря, че днес сте ме поканили, за да обсъдим санкциите Магнитски. Аз имам опит с тази тема още от ноември 2009 година, когато Магницки беше убит. Той беше мой адвокат в Русия и след убийството му се заклех пред себе си и пред неговите близки, че ще се заема с този случай, за да има справедливост. Но трябва да ви кажа, че когато се опитах да го направя, видях, че режима прави така, че всички да останат безнаказани. Ако не може да има правораздаване в Русия, как да го има извън Русия? Всъщност, Магницки изобличи схема за корупция с 230 милиона долара. Ставаше дума за финансово престъпление, но разбира се, хората, които са извършили това престъпление, не си държат парите в Русия, а на Запад. Следователно, беше необходимо техните активи да се замразят, което всъщност беше и закона Магницки. Първата страна, която го направи, беше САЩ. Започнах кампанията още 2010 година, като тя се разрасна много по-бързо в САЩ. В края на 2012 година законът Магницки беше гласуван в Сената 92 на 42 гласа и се превърна в федерален закон – през декември 2012 година. Тогава законът Магнитски се отнасяше единствено до Русия. Като реакцията на Русия беше изключително ужесточена, господин Путин каза, че този закон трябва да бъде отменен. Членовете на Конгреса видяха неговата реакция, но не само, че не се оплашиха, а напротив, решиха, че след като този закон работи срещу Путин, ще проработи и срещу други самодържавци. Така се премина към световния акт Магницки, прият единодушно през септември 2016 година и стана федерален закон. Същата година Естонският парламент единодушно прие естонския закон Магницки, пак с световен обхват, след това Канада, отново световен акт, Латвия, Литва и Обединеното кралство направиха същото. Междувременно ние се опитваме да накараме Европейския съюз да направи същото, както каза и председателя през 2014 година. Европейският парламент с единодушие призова Европейския съюз да излезе с закон Магницки. Ръководителя на СВД госпожа Могерини отхвърли предложението и единодушния призив – на Европейския парламент. Имаше още няколко такива предложения, но тя отново ги отхвърли, като каза, че според нея това не е добра идея. Тук логиката би била, че трябва да се откажа от това да работя с ЕС и да работя с отделни държави и членки, което и направих и се натъкнах на интересна реакция – Дания, Швеция, Холандия смятат, че идеята е прекрасна, но трябва да се разработи на ниво Европейски съюз. Следователно, Е смята, че трябва да е на ниво държава членка и обратното. В Холандия моите съюзници в местния парламент казаха следното. Ако това е отношението на правителството, нека го покажат на дело и нека работят за това да има такъв закон на европейско ниво и ако се провалят след 5 месеца да имаме само национален закон. Но правителството пък каза не, нека да не правим така. Разбира се, това правителство няма мнозинство в парламента и за това в крайна сметка беше принудено да говори с Европейския съюз, за да има закон Магницки. Но с един много съществен пропуск, а именно заличаване на името Сергей Магницки от самия закон. Все едно, че Сергей Магницки не го е имало. И това е абсурдно. В крайна сметка има шест държави с закон Магницки, докато холандския парламент се преструва, че Магницки не е съществувал като холандската делегация ми каза, не бива да се споменава името Магницки. Аз не разбирам това. То е абсурдно. В света се опитваме да хармонизираме даден вид санкции, а в Европейския съюз да не се споменава името Магницки. От гледна точка на политиката и чисто символичното значение, един такъв жест е жест единствено към Путин – това е жест, който пренебрегва саможертвата на Магницки. Докладчикът пред Парламентарната асамблея на съвета на Европа състави текст с призив всички страни в съвета на Европа да приемат закон Магницки, като се запази и името Магницки – като тук гласуването беше с 95 на 3 гласа. Бях много повече доволен. Ако съм тук днес, то е защото искам да насърча Европейския парламент и Европейския съюз да работи бързо и да състави такъв закон Магницки, а не да прави подаръци на Путин, като заличава името Магницки от самия закон. Благодаря ви. Грация, грация да... Благодаря ви за това изказване. Сега сенатор Райнел Андречук от Канада, докладчик на справедливост за жертвите на закона за чуждестранните служители, закона Магницки, прият с консенсус в Камерата на общините на Канада през октомври 2017 година. Благодаря ви. Благодаря за тази възможност да говоря пред комисията. Благодаря на господин Брайер за присъствието му, за разпалеността, с която говори. Знам, че през последните няколко години той работи за това да има справедливост прямо жертви, като господин Магницки. Самата аз не съм била ангажирана в европейските процедури, но ме помолиха да обясня как приехме закона в Канада. Имам няколко минути и нека обясня. Законът Магницки беше прокарван като проект неведнъж в нашия парламент. Като се имаше предвид и случилото се с Магницки и положението в Русия най-общо, имаше известна подкрепа, но няколко опита този закон да се приеме в Камерата на общините не доведоха до нищо. Закона третираше единствено високопоставени лица от Русия. Също Същевременно голяма група канадци активно проследиха темата, защото живо ги интересуваха правата на човека. И по време на предизборната кампания те се обърнаха към всяка една от партиите с въпрос дали ако ги изберат ще подкрепят закона Магницки. Всички те казаха принципно да – след изборите обаче нямаше последващи действия. Аз видях какви са възможностите за това да изляза с инициатива, защото правата на човека са важни за всички нас, не само в Канада и Европа. Това е един всеобщ принцип. Съставих текст въз основа на случая Магницки, но с всеобщо приложение. И спазване на стандарти, които желаем да видим в международен план. Като се казваше, че в Канада също има неизпълнение, и законът имаше за цел единствено работата в Канада, а не на която и да било чуждестранна юрисдикция. Така че тези, които са нарушили правата на човека, съществено да получат възбрана за влизане в страната ни. С други думи, ние разглеждахме работата единствено в Канада и представихме този проект закон, като казахме, че ние не се месим в чуждестранната политика на правителството, а желаем единствено национално законодателство, което да не дава достъп до страната на корумпирани чуждестранни политици – такива хора не би трябвало да могат да дойдат в нашата страна, което означава визови санкции, парични санкции. С други думи, ние не желаем да ставаме техни съучастници. В миналото такива корумпирани политици обикновено са си оставали в страната или други страни благодарение на мирни споразумения. Днес обаче хората пътуват много повече. Ние не бихме искали такива хора да идват в нашата страна, след като те драстично са потъпкали правата на човека в собствената си страна. Много беше важно правителството също да одобри. Ние ги убедихме, като обяснихме, че не се месим във външната политика и работата на различни държави. Ние по-скоро въвеждаме един превативен инструмент. Инструмент, който би трябвало да забрани входа в Канада на лица, които извършват престъпления и след това искат да дойдат в страната ни. Ето този подход всъщност гарантира подкрепата на Конгреса и Сената и по този начин законът беше прият. Не беше лесно, тъй като повечето парламентаристи се притесняваха най-вече във връзка с вътрешната ни политика и ние трябваше да се заемем и с осведомяването, както и да работим с обществеността. Тук имаше конкретни задачи. Трябваше да добавим санкции въз основа на правата на човека, санкции, каквито имаме при търговската политика и други измерения на външната политика. След като свършихме всичко това, нашето правителство знаеше, че все още разполага със свобода на действие, но правата на човека би трябвало да бъдат елемент във външната политика, така както са елементи на останалите политики. С други думи, ние дадохме възможност на нашето правителство да налага санкции и правата на човека да бъдат също така важни. Дадохме на правителството доста голяма свобода на действие за това какви методи на действие да използва – резолюции, определения на корупция, определения на тежко нарушение. Всичко това бяха насоки на правителството. Мога да кажа, че най-важното беше ние да не ставаме съучастници, но също така и да не се месим в правителствената външна политика – като по този начин ние запазихме фокуса не само върху магнитски, самия магнитски, но и магнитски като символ на жертвите във всички страни, където се потъпкват правата на човека и където има корумпирани чуждестранни служители и служители във външната политика – за нас беше важно по този начин темата да се включи като приоритет. Името на Магницки е важно и за хилядите други, чието имена не знаем, но са в същото положение. Надявам се да съм обяснила за това как стратегията беше прокарана в парламента. Не беше лесно, дълго трябваше да се разговаря – на лично ниво също така, но стигнахме до консенсус и воля в парламента и сега ние използваме този закон и като механизъм за надзор, когато има някакъв проблем във външната политика, а именно казваме дали трябва тук да се приложи закона Магницки. Така правителството най-малкото трябва да преосмисли. Благодаря. Благодаря за изказването. Сега ще дам думата на Клара Портела, автор на проучването, поръчано от нашата подкомисия. Заповядайте. Благодаря. Моето изложение е посветено на основните констатации на проучването – когато беше представено проучването за първ път през май тази година, нямаше друг хоризонтален режим на санкции. От тогава насам настъпиха нови събития, така че сега е уместно да представя а, актуална информация. Най-напред ще се ще спомена политическата ефективност на черния списък, т.е. лица, които са нарушили права на човека. Ще спомена проблема свързан с, с правните, юридическите трудности при съставяне на списъка. И след това ще премина на прехода от национален към хоризонтален режим. Санкциите, наложени срещу отделни лица, като цяло не водят до промяна в поведението на това лице. Това е песимистична оценка и тя се дължи на факта, че всички проучвания анализират ефекта на санкциите и се прилага стандарт за успех, който се нарича поведенческа промяна в поведението. Подходът черния списък се смята, че не води до промяна в политиката или поведението на отделното лице. Има обаче други ползи на черния списък. Най-напред Европейския съюз е, те представят Европейския съюз като защитник на правата на човека. Освен това, го представят като един, обединен, един единен субект, който е, преследва единна цел с участието на всички членове и тези санкции имат потенциала е, да прекъснат дейностите, да затруднят дейностите на съответното лице или пък е, да предотвратят извършването на нови нарушения. Твърди се, че използването на подобни списъци има възпиращ ефект върху други лица, които обмислят подобно поведение. Що се отнася до новите тенденции, през последните месеци сме свидетели на това, че Европейския съюз преминава от национален режим към хоризонтален такъв. Националните режими са традиционният инструмент, който Европейския съюз прилага от години имаме такъв режим срещу Бурунди, Мянмар, Венецуела. Наскоро единственият хоризонтален режим беше черния списък за борба срещу тероризма. Цел... Това беше свързано с изпълнението от ЕС на режим на ЕС след 2001 година, 11 септември. Европейския съюз от тогава насам създаде хоризонтален режим, който се основава на списъка на О, не, това е списък свързан с химическите оръжия, разработването на е, киберпрестъпления и е, режима за санкции, е, за чиято основа служи канадският закон се обработва в рамките на 6 месеца. Видяхме как, хориз... как създадох хоризонтални режими. Интересното е, че все още се води много ограничена публична дискусия относно създаването на тези хоризонтални режими режими. Те не представляват, те не са представителни за досегашната практика на Европейския съюз. Дали хоризонталните режими ще постигнат успех или не, ще зависи от два фактора. Първо, каква, какво иска да постигне Европейския съюз, особено с санкциите за правата на човека – дали целта на режима е да убеди страните, които са, в които работят тези лица, да бъдат подведени под отговорност или пък да се постигне осъдителна присъда срещу тези лица или пък целта е лицето в черния списък да да промени поведението си. Това е въпрос, по който все още няма яснота. Успеха на режима за санкции е, ще зависи и от, е, от е, критериите, които избере съвета. Какви действия и с каква сериозност ще се използват като критерии тук би трябвало да се предвиди гъвкавост за съвета. Трябва да сме наясно, че тези критерии могат евентуално да доведат до критика от страна на трети е, страни, на трети лица. Е, критика в смисъл на пристрастност е, и едностранна, едностранно, едностранен твърде критичен подход към някои ситуации и ненужна снисходителност при други. Сега думата има госпожа Тинатин Церцевадзе, Международно сдружение за правата на човека от името на гражданското общество. Днес ще говоря не само от името на своята организация, но и от мрежата за права на човека – най-напред искам да представя контекста, в който живеем и да ви представя становищата на неправителствените организации, които членуват при нас и сме, ние сме готови да сътрудничим с парламента и съвета и другите институции. Първото, което искам да кажа е, че живеем във време, в което авторитаризмът започна да се промъква в демократични страни. Една трета от а, жителите на света живеят при авторитарен режим и има опасност световния ред, основан на върховенството на закона, да отстъпи на ред, основан на тесните интереси на определени страни. Не е тайна, че през 2018 година се отбеляза 13-та поредна година на намаляване на правата на човека, увеличи се брой на страните, които не са свободни, е, увеличи се броят на страните, в които няма свобода. В този контекст и в, и в условията, в които работят НПО, като мрежа приветстваме дебата. Той е много важен. Е, трябва да се говори по тези въпроси. Определено има нужда от е, преодоляване на съществуващите пречки и бихме искали новите режими за санкции да съответстват на инструментариума за права на човека, инструментариума за външна политика на ЕСА. Ще разгледам някои от основните принципи. На първо място, всеки режим трябва да спазва европейският, е, европейски нормативи за правата на човека. Ние сме. Ние винаги сме казвали, че този режим не би трябвало да се разглежда на двустранна основа. Ние Не бива да се обсъжда дали да се прилагат тематични или географски санкции. Не вярваме, че този единен инструмент ще реши всички проблеми с правата на човека. Ето защо е, санкциите трябва да се прилагат е, заедно с, е, различните, с различни инструменти. Второ, тук вече се спомена за критериите и за нас – е много важно, но и много трудно да дефинираме какво да представляват те. Те трябва да са насочени към отделни лица, длъжностни лица и недлъжностни лица, и също институции. Трябва да, се обхва... трябва да бъдат обхванати сериозни, системни права на човека. Тук и тук съображенията са доста общи и трябва да се види дали с какви инструменти разполагаме. And ILO conventions. For example, this could be one of the reference or what kind of violations could be in this um, could be as a criteria. The third point. I Третото, което искам да спомена, когато бъде създадена системата, имаме нужда от прозрачни процедури за, за вписване и ясни процедури. Също така пропуските. Ние сме очертали пропуските в режима. Списъкът не е изчерпателен. Например, трансгранични случаи, нарушение на права на човека в гранични региони. Много доб... Вие знаете, че в много случаи активисти, представители на опозицията, журналисти, бягащи от репресивната политика, отиват в съседна страна, но ги отвличат и ги връщат обратно. Друг тип трансгранично нарушение е трафика на хора. Нарушения, при които граждани на една страна извършват престъпление в друга или бивш високопоставен служител е търсил убежище в друга страна е, но продължава да използва имуществото, което е придобил с престъпни средства. Тези санкции биха могли да се приложат е, спрямо е, бунтовнически групи, случаи на изтезание, системно изтезание, изчезнали лица, Напълно съм наясно с това, че няма съгласие последващото, което ще кажа, а именно връзката между корупцията и правата на човека. Е, в Узбекистан, например, в момента се е, осъществяват наказателно-правни е, следствени действия за присвояване от страна на е, високопоставени служители, които освен това са използвали детски труд. И така, система, съществуващата система трябва да се основава на международното право, да бъде прозрачна. Има много ясна връзка между нарушението и вписването изпол... използван... трябва да се използват и открити източници от неправителствени организации. Ако дефиницията е твърде широка, броят на случаите ще се увеличи неимоверно. Ние като правозащитна организация сме наясно с това, че всяка информация, с която разполагаме и която искаме да използваме, трябва да бъде проучена много внимателно. Не се притеснявайте от много голям брой случаи. Нека да съсредоточим вниманието си върху дефинициите и системата да бъде юридически издържана и да почива на международното право. Благодаря. Благодаря за изказването. Лорд Андерсън закъснява. Когато дойде, ще му дадем думата. Междувременно ще започнем дискусията. Кой ще започне? Госпожа Сържентини. Мислих, че ще бъда последната в дълъг списък. Не смятах, че ще бъда първа. Благодаря за встъпителните думи. На много ми е интересен следния въпрос. Как да направим така, че да с, разработим инструмента, инструментариум за правата на човека. Но ако приемем хоризонтален режим за санкции, как ще създадем възможности за вадене на лица от списъка? Каква процедура ще се следва? мисля, че ние успяхме да извлечем полуки от случаите на лица, които са били включени в списъци без да има основания за това. И така и има нужда от съдебен контрол. Как да се направи той е също така? Какво трябва да направим, за да се постигне напредък в съвета? Оценявам това, че парламент пред... започна дебат, но смятам, че има нужда от допълнителни инициативи в съвета Разбирам също така, че се води дебат за наименованието. Аз не мисля, че тук би трябвало да губим време. Европейското законодателство никога няма име. Обикновено наименованията са много скучни и а, представят съдържанието на акта. А, наименованието Магнитски не фигурира в а, на официалното наименование на законодателството. Също така смятам, че ние трябва да покажем какво състоят разликите. Ако искаме целенасочен режим, насочен към определени лица, съдилищата трябва да могат да правят преглед за евентуално вадени лица от списъка. От 2000 година следя дебата за Зимбабве. Всяка година през февруари ние трябваше да лобираме за политическо решение на ситуацията в Зимбабве. Привлекателността на новата система е, че тя няма да състои в политически преговори и пазарлаци, би ми се искало колегите да се спрат подробно на тези въпроси, тъй като ние искаме въпросът да бъде решаван във всички институции. Господин Танък. Благодаря. Аз съм член на тази комисия, било като титуляр, било като подгласник от 18 години. Казвам това и защото искам да благодаря Бил Браудър за храбрите му усилия. Той се бори за правосъдие и справедливо за Сергей Магницки и за налагане на санкции срещу корумпирани чуждестранни длъжностни лица. Разбира се, това се отнася не само за Русия, но там започна всички Ку и ролята на Бил Браудър беше много важна от самото начало. Той води много трудна битка с оглед на множеството търговски интереси, които бяха заложени на карта. И знам колко му беше трудно на Бил Браудър да направи така, че подобен закон да мине в Канада, Обединеното кралство, Холандия и други. Съгласен съм с госпожа Сарджентини. Има нужда от механизъм за контрол на тези интелигентни санкции. Също така да се вадят лица от списъка, които не заслужават да са там или са променили поведението си. Това решение не може да се вземе от анонимен служител на външно министерство или представител на служба за външна дейност. По време, във връзка с иранските санкции, един ирански бизнесмен няма, нямаше никаква възможност да промени място си в списъка. Съгласен съм, че името Магницки трябва да се запази в това законодателство, защото това се превърна в нещо като търговска марка и символ на усилията на либералните демокрации а, да смутят дейността на корумпирани авторитарни режими. Не помня кой беше казал, че а, лошото тържествува, когато добрите хора не правят нищо. Бил Браудър от 10 години води борба и успеха, който постигна бе, е, е неочакван за всички нас. Много съм горд е, с това, че участвах в този процес през последните два мандата и поздравявам е, е, бил още един път за положените усилията. Благодаря. Барбара има думата. Благодаря. Благодаря и за много интересните изказвания. Мисля, че въпросът е да се укрепи режима за санкции на Европейския съюз. Това, което разбрах е, че трябва да избегнем слабости в системата, които са налични в момента. Системата трябва да стане по-силна и трябва да избегнем посочването на имена, защото това може да има обратния ефект. И освен това, ако има списъци, те трябва да се основават на доказателства. Това трябва да е наистина много важно, т.е. системата трябва да функционира много добре. И трябва да имаме много ясни критерии за изготвяне на списъка. На следващо място В режим на санкция Европейския съюз е поставил над 1300 човека. И Европейския съюз не успява да обясни достатъчно добре този режим на санкции, свързани с човешките права. Освен това, върховният представител Могерини не е против този режим – но този режим трябва да бъде по-добре обяснен и популяризиран. Това, което е налице, обаче трябва да се усили. Сега, по въпроса за името, това не е централният въпрос, според мен. Аз разбирам, е, че господин Браудър е, че за вас това е нещо много важно, тъй като вие ръководите кампанията за справедливост, господин Магницки. Това споменаването на името е важно, за да се държат тези, които са отговорни за смъртта на господин Магницки, да се държат отговорни. Сенатор Андрейчук каза обаче, че е важно да признаем казуса Магницки като отражение на националното законодателство. Но това, което се е случило в Канада е, че е прият, прият закон със справедливо за жертвите на корумпирани държавни служители в Скоби, закон Магницки. И въпросът за нас е дали има, трябва да имаме име в закона или да кажем просто закон Магницки. когато говорим за един текст на резолюция, ние се позоваваме на различни закони, национални закони, свързани с казуса Магницки. Госпожа Шак, благодаря. Много неща бяха вече казани. Интересно е да се види е, как парламентът настоява да се приеме хоризонтален механизъм за човешките права, бях вдъхновена от това, което се случи преди 9 години, е, как започна целият процес за създаване на закон Магницки. Европейския парламент обаче не е проблем, не е проблемът. Ние сме много по-ясни в изявленията си в сравнение с комисията или съвета. Проблемът е, че е, парламентът не се съгласява с много от целевите санкции. Нямаме време за губене за прилагане на тези мерки. Надявам се, че днес, слушайки тези изказвания, е, надявам се, че чрез това много правителства ще се задвижат и ще приемат подобни закони магнитски. Благодаря. Сега давам думата на представителя на отдела по човешки права благодаря. Ние сме съгласни, че човешките права страдат навсякъде по света и че трябва да се обединим усилия и да се обединим против потъпкването им. Европейския съюз има инструменти за защита на човешките права. Е, и това е доста задълбочен инструментариум. Характеристиката, с характеристиките са, че се съсредоточаваме върху двустранен и многостранен подход с нашите и преговори с нашите партньори. Ние настояваме на спазванията на поетите задължения. Ние, ние подкрепяме борбата против безнака, безнаказаността и всякакви механизми, свързани с тази борба. Един пример за това е работата ни с Международния наказателен съд. В по-голям контекст трябва да кажа, че е важно за нас Важен за нас е въпроса за добавената стайност на режима за санкции. така че да не се, да се предотвратят накърняването на човешките права. Как един такъв режим може да въздейства върху другите области на политиката за човешките права? Сложността на темата е много висока и за тази цел започнаха дискусии в съвета на ниво работни групи. Тези дискусии се съсредоточават върху отделните компоненти, които бяха засегнати вече от ораторите. Ще се спра на някои от, техни... от тези компоненти. Най-напред въпроса за потенциалния обхват на един такъв режим. Когато казвам обхват, е, имам предвид обхвата на хората, които могат да влязат в тези списъци дали това трябва да са физически лица или не, или трябва да са също така, или може да са също така юридически лица. По отношение на темата. Тук трябва да имаме една ясна дефиниция за това какви престъпления трябва да бъдат покрити от обхвата. Освен това, как, въпроса за връзката с съществуващи географски режими, трябва да напомня, че в много географски области се случва нарушаване на човешките права. Връзките и с националните режими. Това е също нещо много важно. Както знаете, някои от държавите членки вече имат национално законодателство по този въпрос. Както бе споменато и от ораторите, важно е, е законодателството, законодателната устойчивост да е гарантирана на едни такива списъци, защото тези списъци трябва да почиват на доказателства, които да са и правно обвързващи. Това е важно, защото Става дума за един потенциален глобален режим за човешките права и за евентуални казуси в миналото, които бяха гледани от Европейския съд. Въпросът за баланса е също много важен. Балансът между отделните режими и държави и региони, които могат да бъдат засегнати от потенциални режими. И въпроса за ресурсите за започването и за действането на един такъв режим. Това може да е процес, който изисква много усилия. Но, както казах, вече започнаха дискусии на ниво работни групи, т.е. процесът е започнал и е, очакваме процеса да продължи през следващите месеци и седмици. Благодаря ви! Благодаря! А сега предлагам да продължим с въпроси и отговори. Депутатите имат възможност да зададат въпроси. Тоест, вие вече зададохте вашите въпроси, сега ще чуем отговорите. Нека започнем с сенатор Андрей Чук. Благодаря. Аз бих искала наистина да обясна сложността на нашия закон. Законът в Канада е приспособен и предназначен за Канада. Той е един от многото подобни закони. Така че не става дума за това колко инструмента имате, а дали ги използвате стратегически. Това е работа на правителството. Е, компетенция има при нас министъра на външните работи, дали да се задейства един такъв режим на санкции. Освен това, отчетността е важна. Трябва да са спазени международните стандарти. Причината за тези санкции, насочени към физически лица, е и в унисон с дейността на Международния наказателен съд, ние носим отговорност за опазването на човешките права и всяко тяхно потъпкване трябва да бъде предотвратено. Тя не може да бъде толерирана, но от нашите страни. Ние искаме да работим с други страни за опазване на, на човешките права, като стандартите за опазване на човешките права трябва да са еднакви за всички. Ние не искаме да има хора, които идват в нашата страна и злоупотребяват с нашите ресурси. На следващо място, в закона е инкорпориран механизъм за обжалване. Има процес за хора, които искат да подадат обжалване срещу това, че са в списъка. На следващо място, мисля, че трябва да е разбрано много ясно. Това, което правим, е запълване на празнота, защото има празнота в нашата демокрация и стандарти по отношение на това, което очакваме от другите. Ние използвахме закона против 70 човека, никой от тях не е подал възражение и Механизмът е използван много предпазливо и разумно, но едно от предимствата на акта е, че има много силен парламентарен контрол върху санкциите и има много ясно разбирателство от депутатите за това как изглежда света днес по отношение на миграциите, на паричните потоци защото ясно е, че за новите времена ни трябват нови механизми. Това е ролята на парламентаристите, на депутатите. Има парламентарен контрол, който е част от механизма и това е един добър механизъм за също така и последващи действия. Де, действия. Трябва да има отчетност, както казах, при задействането на механизма, защото всички ние носим своята отговорност. Няма значение дали вие сте обикновен войник, генерал или президент, а вие отговаряте за вашите действия, ако сте извършили престъпление. И това е именно целта на закона Магницки. Много хора жертват живота си всеки ден за своята страна и заради това ние искаме да ги подкрепим е, Магницки е само един от многото, много примери за това. Благодаря. Благодаря ви за вашата любезност да се присъедините към, нашата, към нашия дебат днес. А сега следващият оратор има думата госпожа Цевърцвадзе. Не. Не. А да, всъщност, госпожа Цеверцаца. Ще отговоря на въпросите на колегите. Госпожа Аржентини с Аржентини говори за списъците и критериите. Дали може да има съдебен контрол. Това е точно което вече имаме. Имаме на европейско ниво и на национално ниво имаме възможност за анализ. Освен това, има достъп и до съда, а съдът е бил много ефективен в това отношение. Системата работи много добре по отношение поне на другите подобни режими. Благодаря ви. господин Браутер. Аз ще се спра на няколко въпроса, които бяха засегнати. Най-напред, каква е целта на това е човек да бъде включен в списъка Магницки и как може човек, името на човек да бъде премахнато от този списък. Целта е, е двустранна. От една страна да се създаде е, възможност за последствие на хора, които потъпкват е, човешките права в ситуации, където те всъщност се наслаждават на безнаказаността. Това се случи с Магницки. И е, създавайки една, пос, е, една ситуация, където безнаказаността свършва. Това означава подвеждане под отговорност на извършителите, на престъпностите и това ще има разобещаващ ефект върху други потенциални престъпници. <clears throat> така че въздържащият, възпиращият ефект е даже по-голям, отколкото наказателният е ефект. А, въпросът е как едно име може да бъде премахнато. А, обещанието, че човек няма повече да бъде престъпник, това не е аргумент. А, когато човек е убил хиляди хора и обещае да не, обида, да не убива повече, това не е убедително. Ако обаче човек бъде съден в, в страната, където е извършил престъплението, това е вече мярка. Ако е, човек е извършил престъпление в Русия, той трябва да бъде съден в Русия. Ако човек освен това се окаже, че не е извършен, че не е извършил престъплението, а че неговото, че появяването на името му в списъка е грешка, тогава името може да бъде заличено. Сега въпроса с името закон Магницки. Това е много важен въпрос. Факта, че такъв закон има в Латвия, Естония, Литва, САЩ и Канада, Южна Африка, Молдова, Украина – в много други страни такива закони вече се правят, а това е много важно. Е, хубаво е да има хармония тук по отношение на името. Европейския съюз не иска да използва е, това име, името на Магнитски, защ... въпреки че цялото движение започна именно с неговото име. В Канада подходът беше друг, но това не означава, че е, подходът трябва да бъде навсякъде един и същи. Човешките права се потъпват на много-много места. Ето защо Имаме нужда от такива закони. Най-важното е, когато хората описват какво трябва да се направи срещу несправедливостта. Една история, една лична история е нещо много въздействащо. Много повече, отколкото ако един закон носи просто едно неутрално, но модерно име. Както виждате, дойде Лорд Андерсън, докладчик на Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Той ще представи неодавнашния доклад. Благодаря. Първо искам да се извиня, тъй като пътувах с Евростар. Те обикновено закъсняват. Ето и аз закъснях. Проблемът е, че не знам вече какво е казано от преждеговорившите. В самото начало ще заявя, че в съвета на Европа разбрахме за инициативата на Европейския парламент през януари, когато приключвахме доклада. Много ни зарадва тази инициатива. Разбира се, че ние трябва да сътрудничим максимално. Предполагам, че вече сте говорили за Магницки, но и аз ще кажа, че ние в съвета на Европа изготвихме доклад. Това беше доклад на швейцарски колега от 2014 година. В него има един абзац, който гласи, че при липса на адекватен отговор в разумен срок като крайна мярка ще се обърнем към държавите членки с молба да наложат целеви санкции. Не само, че нямаше отговор, но руските власти отидоха и по-далеч, като направиха злоупотреба с системата за червени известия на Интерпол и преследваха Бил Браудър чрез нея. Сигурно сте запознати и с броя страни, които последваха американската инициатива от 2012 година. Това беше инициатива, първоначално свързана само с Магницки, но след това разширена, така че да се включат санкции за всички по света, които до този момент са се ползвали с безнаказаност. Така бяха включени венецуелци, южносуданци и така нататък. Естония, Латвия, Литва, Канада, един блестящ пример. Там законът мина с единодушие. Моята страна също може да служи за пример. Аз съм донесъл двата закона – от двете камери в Обединеното кралство, съответно от 2017 и 2018 година. Виждаме, че в случая се сформира забележителна междупартийна коалиция, водена от консерватора Андрю Мичел и колегата лейбарист Маргарет Ходж – те успяха да убедят правителството, което се отнасяше доста неохотно, но сега сме една от най-активните държави в тази област. Мога да направя три коментара със сигурност. Виждаме, че сега подходът е разширен и не се ограничаваме само до магнитски. Целта на Асамблеята на съвета на Европа беше да се насърчат възможно най-голям брой юрисдикции да последват същия пример. В никакъв случай ние не сме били прескриптивни. Знаем, освен това, че ще има приспособяване към националните процедури и системи – не сме били прескриптивни, но защо запазихме името маги... Магницки? Защото решихме да го използваме като символ на всички, които са били измъчвани, които са загубили живота си. А източникът на информация идва и от правителствата до някъде. Ние ги насърчаваме да работят заедно. Освен това, в доклада цитираме и отлични неправителствени организации – Споменаваме норвежка НПО, която е лидер в тази област. Нещо друго искам да кажа накрая. Ако се отнасяме сериозно към правата на човека и приетите процедури, трябва да гарантираме, че има предпазни мерки и за засегнатите от това законодателство. Ние не бива да изневеряваме на собствените си принципи. И пак накрая ние не препоръчваме общи санкции, а целеви санкции срещу отделни лица. Може би ще допълня че се работи и по мерки срещу изпирането на пари. Например, в Обединеното кралство ние имаме регистър на реалната собственост на земя и собственост, така че тези, които се опитват да придобият имущество и имоти, да бъдат веднага видими Освен това, в Обединеното кралство ние задължихме Виргинските острови и други да приемат същия публичен регистър. С други думи, посланието трябва да бъде, когато нарушаваш човешки права, ти не си добре дошъл в страната ни, не бива да ползваш нейните системи. Виждаме, че има и инициатива на ЕС а ние в съвета на Европа благодарим на колегите в Европейския парламент. Те са нашите брати и сестри в тази инициатива. Наистина я приветстваме и се надяваме да работим заедно в бъдеще, за да сложим край на тези тежки нарушения на правата на човека. Благодаря. В заключение на нашия дебат. Какви пуки можем да извлечем? Първо, е, един нов глобален режим на целенасочени санкции на Европейския съюз трябва да се основава категорично на нашата политика за правата на човека, така както се заложена в е, договора, и да включва и други е, инструменти и механизми, всеки нов режим за санкции на Европейския съюз заради правата на човека не бива да се възприема като насочен срещу конкретна държава или лице, но по-скоро като ефективен инструмент за обща стратегическа цел, а именно закрила на правата на човека и подвеждане под отговорност на виновните. Второ, Проекта за нов режим на санкции трябва да бъде правно и процедурно издържан и решенията за включване в списъка или отписване трябва не да бъдат максимално деполитизирани и да се основават на много ясни критерии. Освен това, целенасочените санкции би трябвало да имат конкретни резултати на място и да имат възпиращ ефект. Те трябва да изпращат ясен сигнал, че Европейския съюз иска да бъде възприеман като надежден фактор и е че по и принципът че всяко нарушение на правата на човека следва да бъде наказано. Благодаря на всички участници в тази кръгла маса. Тя ще бъде много полезна. Има въпрос към. Има въпрос към лорд Андерсън, тъй като не беше тук по-рано. Той очаква ли някакви проблеми след като Брекзит се случи само след 6 седмици. Например, може да има европейска норма за 27-те, но Обединеното кралство вече няма да е част от Евросъюза и при липса на споразумение може ли да се случи до избиране на режим с най-благоприятни санкции или липса на такива? при сравнение с останалите държави в Европейския съюз? Как можем да сме сигурни, че ще има добър обмен на информация? Как можем да сме убедени, че злосторниците няма да се измъкнат безнаказани? При липса на споразумение е възможно да се случи до тук. Отличен въпрос, ако ми позволите да отговоря – В области от общ интерес като тази съм сигурен, че ще има тясно сътрудничество. Аз съм убеден европеец и нямам никакво съмнение, че по правата на човека ще можем да си сътрудничим тясно. Вече освен това има обмен на информация и са страни, които не са членки на Европейския съюз, като САЩ, Канада – Австралия, когато те приемат съответното законодателство. Не мога да дам категоричен отговор, но мисля, че това е област, в която има силно лобиране в полза не само на правата на човека, но и в това погазилите правата на човека да нямат достъп – пак казвам, това е тема, по която очаквам много тясно сътрудничество. Това е тотално перфето. Удовлетворен ли сте, господин Танък? Чудесно, благодаря на всички, приятна вечер. Perfetto. No, anzi. Bene, iniziamo questo. Да започнем работа по последната точка в дневния ред. Тя е посветена на размяна на мнение със службата на Върховния комисар по правата на човека СВКПЧ относно положението с правата на човека в Кашмир. Преди да започнем, искам да ви напомня, че преди няколко дни беше, беше извършен терористичен атентат. Загинаха 40 индийски полицаи. и в наш документ подкомисията ще изрази своята солидарност. Знаете, че ни осъждаме всички актове на насилие. Тази точка в дневния ред е много важна. Защото, както знаете, Кашмир е регион, който е, се намира между Китай, Индия и Пакистан и от 70 години насам се намира в центъра на един а, спор Днешната дискусия ще се занимае с ситуацията с правата на човека, на лицата, които живеят в Кашмир. През последните години и месеци нашата подкомисия се е натъкнала на широк кръг от е, ситуации, свързани с правата на човека. Някои от тях са по-сложни от другите. Ние Вярваме твърдо в значението на правата на човека и необходимостта да се обсъждат въпроси, свързани с правата на човека, без да има табута винаги когато правата и свободите са изложени на риск, е важно да се говори за насилието и да се обърне внимание на правата на тези, които страдат от ограниченията и нападките. Пренебрегването на нарушаването на правата на човека води до отчаяние, гняв, напрежение. Единствената устойчива сигурност е онази, която се основава на пълното спазване на правата на човека, когато има основни свободи и достъп до правосъдие, тогава обществата са действително силни и сигурни за Европейския парламент няма кауза, която да оправдава насилието и винаги го осъждаме. Ние вярваме в диалога между нациите като най-ефективния начин за решаване на проблемите. Радвам се, че Службата на Върховния комисар по правата на човека е представена днес в лицето на Кристин Чунг. Тя с нас ще сподели основните заключения и препоръки на доклада на Пече по ситуацията с правата на човека в Кашмир. Доклад беше публикуван през юни 2018 година. Без повече предисловия ще дам думата на госпожа Кристин Чунг. Благодаря. Моето участие е в качеството ми на служител на службата на Върховния комисар по правата на човека. Аз ще представя неформално изложение пред вашата комисия по темата с правата на човека в Кашмир. А, това, което аз казвам не в ущърп на привилегиите на ООН по смисъла на протокола от 1946 година. Благодаря на подкомисията по правата на човека службата на Върховния комисар да ви даде информация по правата на човека в Кашмир. Доклада беше издаден през юни 2018 година. От името на СВКПЧ искам да изразя съболезнованията ни към семействата на загиналите в атентата миналата седмица. Тези смъртни случаи а, ни натъжават. Осъждаме действията на онези, които носят отговорност за убийствата и призоваваме те да бъдат подведени под отговорност. В доклада се привлича отговорност към измерението права на човека в Кашмир политическите измерения на спора между Индия и Пакистан са ясни и в центъра на вниманието. Пакистан и Индия водиха две сериозни войни в Пакистан заради Кашмир. Международната общност, както и ООН, са неясно с политическата чувствителност на този продължителен конфликт нарушенията и злоупотребите с правата на човека и нарушаването на международното хуманитарно право в индийския щат Джаму и Кашмир получиха внимание. Милиони в Кашмир са лишени от основни права на човека. СВКПЧ смята, че всяко решение на проблема в Кашмир трябва да е свързано с прекратяване на насилието и осигуряване на, отго... и осигуряване на защита за жертвите. Докладът говори за безнаказаност на индийските служби за сигурност. Там са включени административни проблеми, които доведаха до ограничаване на свободата на изразяване, свободата на сдружаване и свободата на религиозните изповедения. Вътре се говори за нарушение на правата на човека като отвличане, убийства, сексуално насилие. Включени са и последиците от престрелки и размяна на огън между двете страни. В доклада са дадени подробни препоръки към правителствата на Индия и Пакистан. Днес ще обобщя накратко констатациите на доклада. Преди това няколко думи за методологията. Службата на Върховния комисар по правата на човека се обърна към Индия и Пакистан за небезусловен достъп до двете зони. Те на тези искани получиха отказ. това не ни дава възможност да вършим работата си. Доклада се основава на мандата на СВК пече, предоставен от е, резолюция 48411. Е, Целта е да се насърчи спазването на правата на човека, в това число наблюдение и докладване. Докладът е използва открити източници, особено парламентарни въпроси, съдебни решения полицейски доклади, изявления на длъжностни лица и документи получени от различни страни в Индия. Е, СВКПЧ винаги е търсила сътрудничество на правозащитници и НПО. Е, методологията на СВКПЧ се основава на емпирични данни когато оценява ситуацията с правата на човека в Кашмир, се основават задълженията, които Индия и Пакистан са поели по международните договори, това това число Международния пакт за политически права и за социалните и културни права, както и обичайното международно право. Докладът се спира на събития от юли 2016 до април 2018 година, когато бяха проведени масови демонстрации след убийство на Рухани. Последвалите нарушения на правата на човека има дълбоки корени които трябва да бъдат обяснени. Основните констатации са следните. Службите за сигурност на Индия са използвали прекомерна сила, която доведе до множество травми. 145 цивилни лица са били убити от службите в рамките на 2-3 години. Е, с цифрите на правителството са различни. Първоначално споменаха 78 души, в това число двама полицейски служители, но след това казаха, че са били убити 51 души и над 1000 са е, ранени между 2016 и 2017 година едно от най-опасните оръжия са а, е, пушки, пушки с помпа. 17 души са били ранени или убити между 2016 и 2018 година 261 са били ранени от метални пелети през, за периода 2016-2017 година организациите на гражданското общество а, смятат, че някои са а, загубили зрението си. Безнаказаността и липсата на достъп а, до правосъдие са основни предизвикателства пред правата на човека. специален закон дава безнаказаност на службите за сигурност, в това число за задържане и стезание. За да се възбуди наказателно преследване срещу представител на въоръжените сили е необходимо специално разрешение. Административното задържане се прилага от органите в Джаму и Кашмир Закона за обществена безопасност от 1978 година на Джаму и Кашмир дава възможност на службите за сигурност да бе неограничена дейност за различни видове престъпления. и Има почти пълна безнаказаност за изчезвания, отвличания има данни за масови гробове в Джаму и Кашмир. Ограничава се и свободата на изразяване, заплахите срещу медиите и правозащитниците. От края на 80-те години различни въоръжени групи работят в индийския щат Джаму и Кашмир има документални доказателства за извършени нарушения, в това число отвличане, убийство и сексуално насилие През 90-те години около 12 въоръжени групи функционираха в региона. В момента техният брой е намалял на половина. Основните групи Аракат Муджахидин. Смята се, че те са в Кашмир, в пакистански Кашмир. Много от тях са включени в черен списък за санкции. Организациите на гражданското общество обвиняват тези групи в множество нападения срещу цивилни лица за убийство на около 16 цивилни лица. Убити са активисти на основни политически партии. Докладът обхваща нападения срещу цивилни лица в срещу кашмирските хиндуси. Тези нападения принудиха стотици и хиляди да напуснат Кашмир и да потърсят убежище в Джаму и други части на Индия. И двата региона на пакистански Кашмир, както и Джаму и Кашмир, би трябвало да са автономни но всъщност Министерството на кашмирските въпроси в Пакистан контролира и двата региона. Временната конституция на Джаму и Кашмир не позволява да се успори присъединяването към Пакистан. Използва се този закон се използва за репресии срещу гражданското общество и журналистите. Според НПО, партиите за независимост нямат право да участват в политическия процент, а политическите лидери против Пакистан биват наблюдавани, турмозени, хвърлени в затвора. И Джаму и Кашмир имат разпоредби, които ограничават свободата на вероисповедание. Протестиращите срещу големите инфраструктурни проекти са били обвинени по закона за борба срещу тероризма. Стотици лица са били хвърлени в затвора заради по силата на този закон. И той се използва и срещу лица, които повдигат проблеми, свързани с правата на лицата Престрелките между двете страни се наблюдава от групи свързани с ООН. Цивилното население от двете страни в Кашмир са жертви на убийства, травми и загуба на имуществото. Цивилните лица трябваше да бягат, за да се спасят. Пакистан обвинява Индия е, за извършване на, на 2300 нарушения между 2016 и 2018 година, в резултат на което загинаха 400 души. Индия обвинява Пакистан за нарушения, е, които са довели до убийство на 35 е, души. Ключови препоръки ще цитирам доклада. СВКПЧ признава историческата сложност, която доведе до сегашната ситуация в Кашмир, разделен между Индия и Пакистан. Лицата от двете страни на границата страдат от нарушаване на различни права на човека. Има спешна потребност от осигуряване на правосъдие за всички в Кашмир, които страдат от конфликт, който продължава 70 години. Трябва да се поеме ангажимент за прекратяване на насилието и да се носи отговорност за злоупотреби и нарушения. Това може да бъде постигнато само с диалог, в който да участват гражданите на Кашмир. Това беше обобщение на основните препоръки. Препоръчвам ви да прочетете доклада, в който препоръките са много по-подробни. Препоръчахме СВК пече да обмисли създаването на анкетна комисия, която да проведе независимо международно разследване към правителството на Пакистан, към правителството на Индия по-скоро, доклада препоръча страната да а, отмени закона за специалните правомощия на въоръжените сили и да се проведе разследване на убийството на цивилни лица и да се сложи край на злоупотребите, извършвани от въоръжените групи и да се осигури защита и, възме, и възмездие за всички пострадали. Доклада препоръчва закона за обществена безопасност да се измени, за да се съобрази с международното хуманитарно право и всички, които са административно задържани или да бъдат обвинени, или да бъдат освободени. Към Пакистан препоръчваме да се сложи край на злоупотребата с закона за борба срещу тероризма да се осигури свобода на онези, които изразяват несъгласие. всички политически активисти, журналисти и други, които са осъдени за изразено мнение, трябва да бъдат освободени. Конституцията на Джаму и Кашмир трябва да се промени. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега ще преминем към дискусията. Господин Кан. Благодаря. Добър вечер. Аз изразявам общото мнение, осъждайки последната терористична атака. Мислим за жертвите. Господин председател, след месеци работа сред политическите групи, този парламент осъжда потъпкването на човешките права в Кашмир. Аз нямам происход, свързан с Кашмир, но въпреки това важно е и нашето морално задължение да говорим за това, което се случва в Кашмир. Кашмир е лишен от своето бъдеще. Кашмир е много забравен от международната общност. За Кашмир не се е говорило от 11 години. Какво се случва в Кашмир? Кашмирци живеят в ада на земята. Изчезвания масови изчезвания, потъпкване на човешките права, убийства – това е ежедневието в Кашмир. Радвам се, че имаме представители от Индия и, и Пакистан. Надявам се те да реагират на доклада. Има критики, които могат да се отправят и към двете страни. Структурни дефицити има. Жалко е, че нямаме представители от Кашмир. Те биха могли да ни разкажат за всичко, което се случва с човешките права в Кашмир. Аз чух една история за липс за изчезнало 17 годишно момче. Има много други сърцераздирателни истории – Amnesty International са публикували доклади, в които включват разкази на очевидци, като например свидетелството на един войник, който е бил свидетел на убийства на невинни граждани. Това са престъпления, извършени безнаказано от хора, които правят каквото искат. Както казва доклада на ООН, от 22 години съществува закона, в Джаму Кашмир, но няма нито един осъден държавен чиновник или служител или войник. Това не е приемливо. Европейския съюз трябва да последва препоръките на доклада на ОНЕ и да създаде анкетна комисия за човешките права в Кашмир. Трябва да има достъп до Кашмир. Господин председател, в този процес трябва да кажа, че кашмирската кръв не е цената, която Европейския съюз плаща за добрите отношения с Индия. Искам да кажа, че мирът винаги е възможен. Този континент, когато бе разрушен от войната между Франция и Германия, сега плаща висока цена. Кашмир би могъл да просперира и да е мирен регион и всички ние може да допренесем за това. Това не е невъзможно. Историите обаче трябва да се чуят, кои, истории, които описват това, което се случва в, по време на война. Това е важно за всички кашмирци. Те трябва да получат справедливост. Моят въпрос е какво може да направи Европейския съюз, за да се създаде комисия, която да разследва всички неправди? Е, Evitiamo tifi da stadio, eh, perché stiamo facendo una riflessione su, sui diritti umani. Eh. Това беше много силна реч. Следващият колега. Благодаря. Господин председател, благодаря за вашето въведение. Сигурен съм, че всички в залата осъждат терористичните атаки от 14 февруари в Чему и Кашмир, когато 40 полицаи бяха убити. Трябва да кажа най-напред, че госпожо Чон, е, радвам се да ви видя тук, но не знае какъв е вашия статус в момента. Защо и как точно сте поканени? Е, Върховният комисар на, по човешките права, права ви изпраща или пък вие по друг повод присъствате тук, но е, така или иначе ясно казахте, е, говорихте за отговорността на жестокостите в Джамо и Кашмир. Благодаря ви за вашето описание. Жалко е, че някои използват това заседание за вид пропаганда а, на Кашмир, когато в крайна сметка ние би трябвало да видим, а, да осветлим въпроса за спонсорството на тероризма от страна на Пакистан в индийския щат Джаму и Кашмар, Кашмир, защото оттам идва нарушението на човешките права, а те се нарушава от терористите. Как може тези терористични групи да оперират в Джаму и Кашмир? Вие правилно отбелязахте, те идват от така наречени и зад Кашмир – и нищо не се случва там, защото пакистанските власти не действат. Предполага се, че атаката на 14 февруари е проведена от Чехи Мохамед. Това е група с происход от Пакистан – е, тя е отговорна вероятно за много други атентати в Джамо и Кашмир. Това не би се случило без участничеството на Пакистан. Ние призоваваме пакистанското правителство да престане със своите пари, е, терористични дейности в Индия и да преустанови терористичните си дейности върху територия, над която няма контрол. Всички престъпници трябва да бъдат подведени под отговорност. Пакистан има морална и политическа отговорност да престане с опасната експлоатация на кашмирския въпрос. Чухме някои примери за това. Няма няма сигурно обежище, обежище за терористите, където те да се укрият от своите престъпления и отговор, отговорност. Трябва да опосредстваме помирение с Индия и това е посланието, което трябва да чуе диаспората. Господин председател, е, когато гледам доклада, сам по себе си виждам доста дефицити. И то дефицити свързани с пакистанската част на Кашмир. Ясно е, че някои от проблемите съществуват. Тя, тя, тя, те бяха засегнати, но най-големия проблем според мен е тероризмът. Всеки е в региона би могъл да живее в мил и хармония, ако нямаше тероризъм. Индия е свободна, просперираща демокрация, докато докато 172 милиона мюсулмани могат да следват своята религия, да упражняват е, гражданските си права. Докато хората в Исад Кашмир не могат да го сторят. Благодаря. искам да отбележа няколко неща. Най-напред. Моля, нека не коментираме нашите колеги и техните изказвания. На второ място имаме само половин час за нашата дискусия след което трябва да приключим, тъй като работихме много напрегнато целия ден. Ние наистина трябва да приключим в 6.30. Не може да, прод... може да продължим и след това, но само на английски. Виждам много колеги от Великобритания в залата. Господин Ван Орден, ние изпратихме покана към офиса на Върховния представител, на Върховния комисар, господин Тун. Поканихме го да присъства. Така че госпожа Чунт няма нужда да обясни защо е тук. Господин Мартин. previous speakers in condemning the terrorist attack and sending sympathy to the families of those involved. Приветствам доклада, който ни бе представен. Това е доклад, който описва ужасяващата ситуация в региона. Ние не знаем точно какво се случва в този регион. Аз мятам, господин Ван Орден каза, че Индия е най-голямата демокрация в света, но аз ако бях на, на място на правителството на Индия, щях много да се срамувам. That... Радвам се, че е, съдържанието на доклада не се поставя под въпрос, защото е много трудно да се постигне, да, се, им, им, да имаме достъп до информация. Информация е, имаме благодарение на неправителствени организации, организации като Amnesty International, и е, подобни доклади. Господин Ван Орден, смятам, че Пакистан прави много е, може да направи повече, за да задържи терористите, но не може да обвиняваме контролиращите власти за състоянието на нещата в провинцията. Това са властите, властите, които имат цялата държавна машина за себе си, те трябва да, отговор, да отговарят. До момента чухме, че няма нито един войник, който да е подведен от отговорност, въпреки потъпкването на човешките права в, в региона. Няма да говоря повече господин Кан беше красноречив, той ясно представи моята позиция. Но не бива да се обвинява едната или друга страна и да се извинява едната или друга страна. Трябва да намерим хуманитарно решение на хуманитарна криза. Няма значение кой каква е историята на Кашмир и кой контролира Кашмир в момента. Въпросът опира до уважението, с което се третира Кашмир. Благодаря, Дейвид. Господин Соле. Благодаря, пред, господин председател. Днес говорим за конфликта в Кашмир и то от перспективата на човешките права и говорим за доклада на ОНЕ. Той се съсредоточава върху а, Джамо и Кашмир, Индийски щат за периода от юли 2016 до април 2018 година. Този доклад, според мен, е балансиран доклад, който почива на факти. Е, има много ясни препоръки към двете правителства, за, за, за, за да защитат е, човешките права. 70 години вече трае конфликта в Кашмир. Хората, независимо от коя страна на линията на контрол се намират, независимо от тяхното е, вероисповедание и е идентично, заслужават мир и справедливост. Никога насилието не е било средство за решаване на териториални или политически спорове. Всякакъв вид, всякакъв вид насилие трябва да бъде осъдено. Осъждам и атаката от 14 февруари. В този смисъл призовавам за спазване на международните стандарти в Кашмир. Политическо решение трябва да включва преустановяване на насилието и подвеждане на отговорност на извършителите от всички страни. Решението може да бъде постигнато чрез диалог и чрез включване на хората от Кашмир, които имат правото да решат каква да бъде тяхната съдба. Систематичното нарушение на основни човешки права и тяхната без, безнаказаност трябва да бъдат преустановени. Достъп до справедливост трябва да бъде осигурен. Индийските сили за сигурност трябва да имат имунитет, но трябва да бъдат преустановени и извън съдебните убийства. Трябва да се разследват всички престъпления. Във всички случаи международното право трябва да бъде спазвано. И накрая в преследването на истината и справедливостта бих препоръчал да се проведе едно международно разследване на нарушенията на човешките права в Кашмир. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. На първо място ще кажа, че съм разочарована от това, че почитаемия колега Джефри Ван Орден не прояви конструктивност в изказването си. Но така или иначе този доклад на СВКПЧ е много обезпокоителен. Ние виждаме картината на това, което се случва. Няма защо да се съмняваме в безпристрастността на ОНЕ. Наскоро случилите се трагични събития, загубата на човешки живот, мината седмица и тази сутрин само обръщат внимание в още по-голяма степен на необходимостта от спешно действие в интереси на хората от Кашмир и на техните съседи. Като разбира се, на първо място трябва да се водим от техните интереси. защото твърде дълго време тяхното право на самоопределение беше пренебрегнано. В доклада се документират нарушения на правата на човека. Това са права отнети в продължение на последните 70 години. Сред тях е и правото на самоопределение. Необходимо е решение – Проблемът е важен за целия регион, защото засяга и младите хора, хората, които търсят работни места, но економическото благоденствие се постига само с мирно съвместно съществуване. И ясно е, че хората от Кашмир не са имали полза от политическите споразумения през последните 70 години. Моята собствена страна, Обединеното кралство, успя обаче да разреши един също така труден проблем чрез споразумението от разпети петък и оттам решаването на проблема с Северна Ирландия. В доклада има и препоръки, както и конкретната препоръка за отмяна на закона за въоръжените сили от 1999 година. Но тук не става дума само за Индия или само за Пакистан. И двете държави трябва да работят заедно, да забравят разногласията помежду си в името на хората от Кашмир и интересите на целия регион. Grazie. Yeah, danke, Благодаря. Аз ще говоря на немски. Този парламент има има доклад за Кашмир аз бях докладчик от моята политическа група. Това се случи през 2007 година. Аз много пъти съм посещавал региона от двете страни. Много е тъжно, трябва да кажа. Е, е, много е тъжна атмосферата. Е, много военни. Много рядко съм виждал толкова войни на едно място. В... И е тъжно да се види как един цъфтящ район е запуснат. Това е много тъжно, много жалко е за всички хора, които живеят там. Ние направихме 78 препоръки. Госпожо Чанг, това, което казвате, е, е всъщност повторение на точно това, което казахме ние през 2007 година. 12 години минаха без да се случи нищо. Това наистина е много тъжно. Говоря немски, защото имам текста на немски и искам да цитирам. Съжалява за нарушението на човешките права, убийствата, изнасилванията, извършвани от индийските войници. Между международната общественост не може да проведе разследване на тези престъпления. Това вие го казахте. Освен това казахте, че без края, без преустановяването на тероризма няма да може да има благоденствие за на населението. Освен това, ние подчертаваме необходимостта Пакистан да обезоръжи въоръжените групи да преустанови обучението на терористи на своя територия. Това е именно порочният кръг. От 12 години нищо не се случва. Накратко искам да обобща. Аз живея на границата между Франция и Германия. Е, тези две страни водеха три войни за тази, за тази точно граница а сега са много добри приятели. Не мога да разбера след две войни между Индия и Пакистан не могат да говорят едни с други и в крайна сметка да приключат с този конфликт. Това, което е възможно било в Европа, трябва да е възможно и в тази част на Азия. Нека всички се застъпим за мирно решение на проблема. Господин Башир. Господин председател Панцери, аз приветствам доклада, представен от госпожа Чунг, защото от десетилетия наред конфликта в Джаму Кашмир не се разбираше добре заради две криво разбрани истини. Смяташе се, че това е конфликт, който е толкова Враснал се в историята, че никога не може да бъде разрешен. Освен това се тълкуваше като частна разпра между Индия и Пакистан, която не засяга останалия свят. Но през последните години НПО като Human Rights Watch, Amnesty International, както и световните медии като BBC, New York Times – докладваха за епидемията в Кашмир, управляван от Индия. Беше казано, че хората са били системно измъчвани, убивани, изнасилвани, но всичко това преди първия доклад, който беше оповестен миналата година от СВК пече. Този доклад документира единствено и само фактите от двете страни на контролната граница. От друга страна, той потвърждава, че има много сериозни нарушения на правата на човека, които се ползват с безнаказаност. В доклада виждаме, че има такива нарушения и в пакистански Кашмир – макар и мащаба да е различен в сравнение с индийски Кашмир. Е, ясно е, че изстрелването на съчми срещу хиляди цивилни лица е нещо различно от това да ограничаваш свободата на словото или на мисълта на мирното сдружаване което се случва от другата страна на контролната граница. Като член на тази подкомисия аз се чувствам задължен да ме грижа за всяко човешко същество, независимо от света на кожата и религията. Това се отнася и до Индия и Пакистан и Кашмир. Аз съм член на ЕКР и подкрепя международните усилия в името на мира и стабилността трябва да се разрешат въпросите с правата на човека и териториалните претенции. И едва тогава ще приветствам доклад на СВКПЧ, когато той призовава за международно разследване и в крайна сметка поставяне на този въпрос на дневен ред. Скромно ще помоля и двете страни да предоставят абсолютен достъп на ООН като първа крачка към мира и стабилността, без да чакат реципрочност от другата страна на границата. Сега ще отстъпя председателството на колегата Барбара Лохбилер, която ще продължи. Благодаря. Искам да ви напомня, че имаме само 15 минути време. Моля ви, не ръкопляскайте, защото това не е приемливо в парламента. А така пести ми време. Госпожа Аворт. Благодаря, госпожо председател. Първо искам а, да почета колегата Кан, който е в този парламент по-малко от две години но за този кратък период като че ли е научил много повече за парламентарната процедура, отколкото господин Ван Орден, който е тук от 99-та година и като че ли не знае как се, изслу... как се организира едно изслушване, как се организира размяна на мнение и как се канят експертите. Много се радвам, че ти си при нас – ние всички можем да направим нещо. И тези, които ги е грижа правата на човека, могат също да го направят, дори и да не са членове на подкомисията по правата на човека. Мисля, че всички политици по принцип трябва да се интересуват най-много от правата на човека. В противен случай не си вършим работата. Аз съм в Търговската комисия, но също гласувах през месец октомври в Европейския парламент да подкрепим обвързващата харта на ОНЕ, която да се включва в търговските споразумения. Европейските институции ще се отнесат сериозно към тази тема – не може да се продължава с търговията и подписването на търговските споразумения, когато се потъпкват човешките права. Много съм горда с Европейския съюз, но за жалост собствената ми страна, Обединеното кралство, не се интересува от правата на човека. Затова и Европейския парламент е мястото, където тези права се защитават най-добре. Самата аз работя по правата на жените, правата на децата, правата на жените, които са жертви на насилие и физическо, и психическо. Като мога да кажа, че това насилие е много сериозно в Кашмир. Ако отидете на място, ако видите жертвите на това насилие, ще видите реалното отражение. Това включва и тези от жените, които не знаят дори дали, дали са вдовици, защото не знаят къде са съпрузите им. Да не говорим за практиките, на които са подложени някои жени. Съществува една много недостойна практика да им се режат на сила плитките. Всъщност, ако разговаряте с тези жени, ще видите, че това се случва. И ето, ние си правим усилието, пътуваме, виждаме го на място. Вашият доклад, госпожо, е много важен, но в него не се съдържа цялата истина а цялата истина не е там, защото много от хората остават непредставени. Жените, децата са най-многобройните жертви на всички конфликти по света и за това аз винаги ще ги защитавам. Трябва повече хора да говорят за тези невинни жертви на насилието. Благодаря, господин Тано, господин Циман и госпожа Декрифин. Господин Тано. Благодаря, госпожо председател. Имам чувството, че това е дежавю. Аз съм член на тази подкомисия от 18 години. Бях и докладчик в сянка на НЕП по доклада Никълсън 2007 година, доклад за Кашмир. Колегата Джо Лайнен посочи, че много от препоръките, които и двамата подкрепихме, са все още приложими. За съжаление обаче междувременно мина повече от десетилетие и тези териториални разпри, които текат вече повече от 70 години, продължават въпреки изявленията и от двете страни от време на време, че се търси изход. Аз не искам да успорвам заключенията на този доклад или успеха на господин Зайд, новия комисар, предишния господин Башле също работи по темата. Доклада трябва да се разгледа в подробности. Ясно е, че и двете страни трябва да са готови териториите им да приемат и след, следователски екипи. Видяхме атентата от миналия четвъртък от самопровъзгласилия се терорист. Всички източници потвърждава, че и от Пакистан са подкрепили терориста. За това би трябвало Масуд Азар да бъде адресиран и Пакистан да прояви добра воля и да смачка тази терористична група, защото напрежението е много високо. Има заплахи и за ответна реакция. И това може да доведе до непредвидими последици. Ние не бихме искали две демократични страни в Юго-Источна Азия, които са членки на британската общност, да влязат в такъв конфликт. Необходимо е тази терористична група да се разтрогне. Не може тя да действа безнаказано. И разбира се, никой не може да потъпква човешките права. Обвиненията срещу индийската армия също трябва да бъдат разследвани. Заедно с колегата Лайнен преди 12 години се надявахме, че европейския модел на единен пазар на политически съюз на наднационално ниво, особено в економиката, би могъл да бъде решение. Много съжалявам, че САФР така и не се случи най-вече защото Пакистан състави списък с продуктите, които могат да бъдат търгувани. Така се стигна и до бедността в този прекрасен щат, който би могъл да се радва на благоденствие. Наистина се надявах, че Савтра и Сарк в крайна сметка ще доведа до решение до свободно движение между границите. За жалост, нищо от това не се случи и сега ние се връщаме към едно различно състояние на света, при което всеки иска да издига гранични огради. Виждаме го и в Обединеното кралство. Нищо не се е променило, спорът си остава един и същи. Едни и същи терористични организации са зад ужасяващите кръвопролития. Струва ми се, че тук трябва да се прояви творчество, да се намери решение – на времето смятах, че това е само двустранен спор, че ние нямаме роля в решаването му, но виждам сега, че и ОНЕ не могат да направят кой знае какво, така че не виждам какво ще е решението. Само се надявам след 10 години да не водим същия дебат. Благодаря. Аз подкрепям доклада и неговите заключения – Същевременно ми се струва много обезсърчаващ факта, че един-двама от колегите реагираха като обвиняват едната страна и уневиняват другата. Това не е достойно за институция като нашата и за жертвите подложени на насилията, които описахме. Това са няколко хиляди, стотици хиляди кашмирци, които живеят и в моя избирателен район. Аз мога да представлявам хора от различни страни на границата, нещо, което не се е случвало преди, но хората от кашмирски происход в мой избирателен район район в Уест Мидландс, в Англия също имат право да се чувстват свободни на улицата, да не бъдат заплашени от изтезание, убийство, изнасилване и те знаят, че това е основно човешко право и смятат, че им е дадено по принцип, защото е право, което трябва да имаш навсякъде. Но това право трябва да го имат и техните братовчеди – и роднини в Кашмир правото да живеят в мир, да не ги крадат, да не ги убиват, да не ги измъчват. Европейският парламент е голяма демократична институция и сега, заедно с ООН, се казва за първи път. Всичко това трябва да спре, да се сложи край но тези, които търсят разделение, трябва да се срамуват. Uh, Сега госпожа Крифин, след което ще дам думата на госпожа Чан. Но след това ще продължим на английски след една минута. You, благодаря, госпожо председател. Първо благодаря на госпожа Чунг мисля, че нейните препоръки са съвсем ясни. Uh, Уведомяваме ви, че предоставянето на превод приключва. of